Ако а, искаме да поставим пакта за стабилност и растеж на нови основи след 2014 година, трябва да почитаем, че могат да се налагат и санкции, без това да поставя под въпрос а, а, общата основа, около която се а, е, обединяваме. Защото в противен а, е, случай ще изправим гражданите е, пред големи финансови затруднения. Мисля, че по този ясен начин трябва да формулираме нашата е, позиция. Трябва наистина е, да, да се постараем да не позволяваме непрекъснато допълнителни тълкувания на това, което казваме. Трябва ясно да кажем, че пакта за стабилност и растеше нещо, което подкрепяме и да дадем възможност на гражданите да го ползват, защото те отдавна го чакат. Е, мисля, че докладът, по който работим, е много важен. Благодаря. Благодаря. Иска ли някой друг да вземе думата? Може би комисията. В този случай е, мога да кажа, че утре ще гласуваме и Комисията по регионално развитие ще гласува на 11 юни. Комисията по регионално развитие няма да вземе предвид това становище, ако, ако не се защищава и трябва до последната минута, трябва да защищават становището си до края. Казвам го, защото знаете какво става и ще бъде жалко толкова много енергия да бъде вложена и да не можем да постигнем нашата позиция. Сега по седма точка ще разгледаме измененията, компромисните изменения за доклада на Тамаш Дойч, който е докладчик по становище за регламента на Европейския парламент и Съюза за достъп до стоки от трети държави до вътрешния пазар за обществени поръчки на Съюза и за определене на процедури за подпомагане на преговорите относно достъпа на стоки и услуги от Европейския съюз до пазарите на обществени поръчки от трети държави. Господин докладчик, имате думата. Eh, Благодаря, че ми предоставяте думата, госпожо председател, почитаеми колеги. Проекто становищата, с които се занимава тази комисия, са посветени на важни въпроси и тази тема не е изключение. Председателят вече изчете заглавието на това становище. Становище от името на нашата комисия. А комисията Инта е водеща Становището засяга много важни въпроси, като например отварянето на пазар за обществени поръчки в Европейския съюз, така че стоки и услуги да могат да навлязат на този пазар и обратно ние да навлезем на пазарите на трети страни. Аз се запознах и с въпросите свързани с заетостта и съм благодарен на докладчиците в Сянка и всички унези, които спомогнаха да достигнем до компромисни решения. Имаме 33 изменения и доколкото виждам половината от измененията са свързани с конвенцията на МОД от 94-та и бихме искали всички тези стандарти да бъдат съблюдавани, стандартите, които тя въвежда. Държавите извън Европейския съюз не са ратифицирали конвенцията и не би било добре да включваме всичко това в същинския текст, но бихме могли да направим една препратка в преамбюла. Накрая се споразумяхме с колегите, които внесоха изменения, в смисъл, че позоваването на конвенцията на МОД ще бъде включено в хоризонтално изменение. Отделните други изменения споменават международни конвенции и спогодби. Миналата седмица в Страсбург проведохме среща с докладчиците в Сянка и стигнахме до 10 компромисни изменения. Те са до някъде технически и МОД 94 ще бъде залечен от текста и решихме да направим така, както споменах по-рано. Съумяхме да се споразумеем по половината от измененията. Повечето от измененията, които не намериха място, искам да предложа да ги подкрепите. Ще се свържа и с колегите, ще се опитам да уточним списъка за гласуване днес. Изменение 22 и 40 са две изменения, които са отвъд сегашното становище. Така че няма да ги подкрепя подкрепя. И както казах, искам да благодаря на докладчите в Сянка за подкрепата и с това изчерпвам коментарите си. Благодаря ви, госпожо председател. Искам да ви, да ви се извиня на вас и на колегите, защото ще ми се наложи бързо да напусна заседанието, и да отида в комисия Либе. Мисля, че е, успяхме да се обединим около добри компромиси. Заседавахме миналата седмица. Мисля, че е много важно да се създадат ясни е, правила, що се отнася до достъпа на стоки и услуги до европейския пазар на обществени е, поръчки. Е, тази тема непрекъснато присъства в нашите обсъждания. Е, важно е да се създадат международни норми, които да се спазват норми за екологосъобразност, социални норми и така нататък и съответно да се предвидят санкции, ако има повторни нарушения, санкции от типа на спиране на достъпа на дадена държава до пазара на обществени поръчки. За това се радвам, че успяхме да да се обединим около компромиса в нашето решение да залегнат общо валидните международни разпоредби, например конвенцията на МОД номер 94. Радвам се, че споменаваме. Искаше ми се да почетаем още повече нейното значение, но постигнатия компромис също е добър. Докладчик се съгласи с компромис 22, който внесохме ние в този компромис. Става дума за това а, да, с, да се каже, че това, което правим в областта на международната търговия не служи за това да принуждаваме трети държави да приватизират а, своите услуги. Това е Нещо, а, което непрекъснато подчертаваме и при а, реда за възлагане на европейски обществени поръчки и отдаване на концесии. Дали държавите ще приватизират своите услуги или не е въпрос а, на, а, на виждане от тяхна страна. Като цяло, мисля, че имахме чудесна основа за дискусия. Миналата седмица доста бързо успяхме да постигнем компромиси и смятам, че ще можем да се обединим в крайна сметка около една цялостна обща позиция. Господин Круцман. Госпожо председател, още по време на дебата за изменение казах, че няма нужда да се поставят социални критерии за достъпа до пазара. Подчертавам това, защото тези аспекти са достатъчно добре обхванати от директивата за възлагане на обществени поръчки. Разбира се, че за нас е важно при възлагането на обществени поръчки предприятия партията да спазват всичко, което изисква от тях законодателя, например да не правят социален дъмпик и така нататък, но това не бива да бъде инструмент, който да определя достъпа до а, пазара. Повтарям още веднъж, е, тук става дума единствено за реципрочността и за взаимността е, е, относно достъпа на трети държави до европейския пазар за обществени поръчки. Така че аз не подкрепям компромисите. Компромиси А и Б е, изискват е, да не се държи на ако е, има достатъчно основания за това. И двете, е, двата компромиса нямат нищо общо с достъпа на трети държави до европейския пазар е, на обществени поръчки. Компромис С е, казва, че комисията трябва да проучва нарушенията, направени от а, а, е, е, трети държави, например, когато се касае за социален дъмпик. Тук обаче не става ясно за какви практики става думи. Аз разбирам текста а, е, така, че третите държави като цяло ще се изключат от пазара, ако една от фирмите кандидатки не изпълнява изискванията. Това ми се струва непропорционално и особено за развиващите се страни би имало много а, отрицателни последици. Според мен социалният дъмпинг се практикува от е, фирмите, а не от е, е, институциите. Компромис Д съдържа две изисквания. Е, трябва да се е, проверяват според него екологосъобразността и социалните е, аспекти и вместо най-низката цена основен критерий да бъде устойчивостта. Първото искане не мога да го подкрепя, макар и не в член 6, а, а в някои от точките на преумбила. Не забравяйте, че тук става дума за регламента, а не за доклад по собствен собствена инициатива. Второто изискване засяга из, член 66 от Ръда за възлагане на обществени поръчки. Всички политически групи са съгласни, че обществените поръчки трябва да се възлагат възоснова на най-низката подадена оферта, когато става дума за стандартизирани продукти, защото по този начин ще имаме гъвкавост и най-низка цена. Благодаря ви много. Благодаря. Иска ли някой друг да се изкаже? Ако не, може би Европейската комисия. Благодаря, госпожо председател. Както вече беше казано от изказалите се преди мен, в момента тече много важен триалог във връзка с, директивата за обществените поръчки. вие много добре знаете, че по социалната и екологичната клауза тече обсъждане, търсят се компромиси. Естествено, когато разглеждаме външния аспект на политиката на вътрешния пазар, много важно всички институции да а, действат в а, посока на съгласуваност. И вие знаете, че работата по директивата е а, работа, която изисква много голямо обмислене. Е, много от вас пряко или непряко свързани с това. Много важно да се постигне тази последователност, е, като имаме предвид онова, което става а, когато се разглежда и ревизира директивата за обществените поручки. Ние не можем да се произнесем по измененията, които ще имат въздействие в една или в друга посока тъй като а, в момента все още текат преговорите за останалите неща, си запазваме правото да а, се изкажем, да вземем отношение по една или по друга а, точка, когато му дойде времето. Господин Дойч. Благодаря, госпо... госпожо председател. Съвсем накратко искам да отговоря на представителя на комисията. Беше трудно да се види какво е становището, но може би това се дължи на моята слабост, на моята невъзможност да разбера за какво става дума, но аз мога да се съглася, че успяхме да постигнем компромиси, които ще предоставят гаранции че, които ще могат да бъдат гласувани от преобладаващото мнозинство от колегите. Измененията, които не са включени в компромисните изменения, ще ги погледна, ще ги разгледам още веднъж, ще се свържа с колегите. Искам да благодаря на всички колеги за много активния им подход. Благодаря. Благодаря, казва председателката. Утре комисията Инта ще се произнесе, но ни, ще се произнесем окончателно през ноември и ще внесем изменения. Следващата точка е точка 8. Разглеждат се 12 те компромисни изменения на базата на 144 внесени изменения, докладчика Томас Хендел, трансгранично колективно договаряне и транснационален социален диалог. Благодаря, госпожо председател. Вие вече казахте изменението с 144. Въпреки това се е, успяхме, е, въпреки е, е, да широкия им спектър, да ги е, обединим в някои компромиси. Все още не е ясно какво ще бъде окончателното становище на политическите групи по тези компромиси. И това е така, защото голяма част от тези текстове можех, можахме да изпратим едва вчера вечерта. Моля да ме извините за това а, и се дължи на факта, че от една от политическите групи постигнаха доста различни по своя характер предложения. Беше трудно да постигнем компромиси. Във всеки случай темата е важна и имаме нужда от повече правна сигурност. Това са съгласни всички. По-малко радващо е това, че резултатите от дискусията по тази тема на европейско равнище не бяха взети предвид. Бих казал, че социалният диалог не се изразява в това на онези долу да им обясним какво е необходимо от економическа гледна точка, а означава да се води равнопоставен дебат с социалния партньор. Така че не разбирам защо се предлага опционална правна рамка, която факултативно може да се използва. Защо не вървим към повече задължителност? Защо дори се отхвърля този задължителен а, а, характер? И мандата за водене на преговори се възлага на Европейската конфедерация на профсъюзите. Изменете на един от координаторите на голяма политическа група, колегата Ери. Това са изменени 87 и 105 са, е, таки, са такива, които противоречат след това на компромиса, който той поиска. Това са все процеси, които аз не разбирам. Може би ще трябва да изясним нещата в двустранни е, разговори. Изменение 96 на колегата Бекер е, желая да е, изцяло да изключи възможността за доброволно външно уреждане, арбитражно уреждане на споровете. Е, Изменение 67, 76 също желаят да заличат това. Всички тези неща ме объркват. Е, съществува практика на национално равнище е, за доброволно уреждане на спорове. Съществуват трудови съдилища в някои държави. Аз мятам, че тази, е, този подход е утвърден в практиката. И последно искам да помоля да огледате още веднъж компромисите и ясно да заявите кой ги подкрепя и не. не надявам се повечето от политически групи да успеят да намерят своята позиция отразена в тези а, компромиси. Смятам, че а, не бива да падаме под а, онова, което е решено в хода на европейския диалог. А, благодаря. Мерси. Чабаори. Euh, благодаря, Чабаори. И след това колегата Корнилисен. Чаба, имаш думата. Благодаря. Най-напред искам да благодаря на Томас Хендъл. Не бе лесно. И Преговорите не бяха лесни, но стигнахме до тук. Зная, че различията ни бяха големи и затова не бе толкова лесно да стигнем до компромиси. Не бива нито за секунда да поставяме под съмнение добрата воля. И аз съм с много положителни впечатления от опитите да стигнем до споразумение. Надявам се, че ще продължим да се срещаме като докладчици в е, Сянка. До последната минута, до снощи всъщност, променяхме измененията, уточнявахме ги. Сега нека се спрем на отделните изменения, компромисно изменение С. Там поискахме да бъде заличен текста. По Д нямахме никакви проблеми, защото отговаряше на нашите очаквания. Е, не можем да приемем. F е приемлив. джилатинско. не можем да се съгласим с него. Има прекалено сложни формулировки. По Ай не сме съгласни. Изменението в 11 алинея, алинея е приемливо за нас. Ел е нещо, което не можем да приемем. Компромисно изменение М е приемливо. И се радваме в крайна сметка, че са споменати бройките транснационални споразумения. Малко е превеличено да кажем, че значителен напредък е бил постигнат. 244 са тези изменения, но говорим за 15 милиона действащи предприятия все пак. Ако смятаме, че това е значимо постижение, то Говорим за относителни стойности са пак. Но така става малко по-ясно и накрая изменение П може да се окаже важно, но според мен не му е мястото тук в този доклад. Така стоят нещата в момента. Е, Мариш Корнелисен, Колегата Корнелисен, след това Людвигсън. Благодаря, госпожо председател. Ние наистина проведохме доста тежки преговори между докладчиците в Сянка по повечето от текстовете тук. Всъщност съществува много голяма разлика в становищата между левицата и десницата. Не се съмнявам, че има желание за компромис, но становищата са много различни. Ние като зелени сме много разочаровани, че изглежда, че не е възможно като парламент в този доклад да се изкажем за по-силна роля на социалните партньори в структурата на економическото управление. Смятаме, че този дебат трябва да се проведе, при това трябва да се проведе сега, защото някак си остават на страна социалните партньори. Искам да призова групите отново да погледнат изменения 62 и 63 да помолим Европейската комисия да обмисли ролята на социалните партньори в економическото управление и накрая надявам се, че ще имаме доклад и ще се опитаме да постигнем компромиси и да постигнем най-добрия възможен резултат. Единствения компромис, по който искам да коментирам е компромисно изменение 4, в което се казва, че социалните партньори използват Европейския съюз да обменят становища на съществуващата автономия в сферата на колективното договаряне. Това ми се струва малко странно дали трябва да се говори за автономията, дали трябва да се спори, дали трябва да съществува такава автономия. Не знам дали вносителите на този текст имали точно това предвид. Не е ли много по-важно социалните партньори да говорят за добрите работни условия? Текстът е странен и аз се надявам, че ще можем да го изменим, за да стане малко по-логичен. Благодаря. Оле Лудвиксън. След това колегата Хирш. Госпожо председател, искам да започна с благодарности към докладчика за доброто сътрудничество. Имаше дебат, който се разпилява в различни посоки трудно беше да впишем голяма част от измененията в контекста на доклада, без да се отклоняваме от основната тема. Ще подкрепим измененията, които са внесени, тъй като е трудно да се гласува против критерии, които подкопават колективното договаряне. Вече а, има разговори между комисията, предприятията, заинтересованите лица за альтернативни методи за разрешаване на спорове и не бива да забравяме кога и къде трябва да се водят тези преговори компромисните решения, които сме намерили, успяват да улучат този а, баланс и страните могат да се възползват от тези възможности, но няма да предопределят къде точно да бъдат взети решенията и това е изключително важен въпрос който в дългосрочен план ще се нуждае от повече време, тъй като има структури, които работят по различни начини. Имаме профсъюзите, да речем, но трябва да предприемем все пак някаква стъпка и очаквам с нетърпение гласуването и се надявам, че компромисните изменения ще минат. Колегата Хирш, иска ли някой друг след, след това да вземе думата? Господин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 Първо искам да благодаря на докладчик. Знам, че докладът не е лесен, така че е, благодаря за готовността да водим преговори по компромисите. Заедно с колегата Юрген Кройцман работих по досието, водихме дискусия по него в рамките на политическа група АЛДЕ и ние като либерална политическа група смятам социалния диалог за много важна тема система смятаме социалните партньори за а, основните партньори, които работят по тези модели и те работят отлично. А, този е, Доклад обаче с предвидените изменения и компромиси е, създава повече бюрокрация и по този начин повече пречки. Е, това са неща, които ние не бихме могли да приветстваме, защото социалният диалог е, изисква свобода на действие за партньорите, а не ограничения още от самото начало. Благодаря за компромисите, е, въпреки че не можем да ги е, подкрепим всички и те не са достатъчни, за да изчистят проблемите, които имаме. Искам да засегна няколко за теми. Ние не смятаме при малкия брой международни транснационални споразумения е необходимо да се направи това, което се предлага, но трябва да се обединим около това комисията да извършва проверки. Ние не можем да подкрепим като либерална политическа група и компромис е, е, както вече казах, ние намираме предложението за въвеждане на нови бюрократични структури за неподходящо. Ние смятаме, че социалните партньори сами могат да намерят решение. Също така в компромис и, и Джей латинско се предвижда създаване на европейско равнище на а, в случай случай на възникнали спорове. А, всичко, което се казва относно социалната несправедливост и така нататък, няма място в този доклад, т.е. ние сме критично настроени към компромис Б. Ние подкрепяме компромис Д, Хаш е, и компромис А. Благодарим, че се съобразихте с нашето мнение, посочвайки конкретен брой мисля, че трябва да огледаме още веднъж компромис С, е, но бихме могли да подкрепим и компромис е, С. Още веднъж е, благодаря за вашата готовност да си сътрудничим. Господин Каслер. Колега Хендел, благодаря за свършената работа. За съжаление не мога да подкрепя някои компромиси. За мен става дума за две основни неща. В е, измененията става дума най-вече за отворената координацията е, и за това, доколко са изчерпени възможност, възможностите за колективно трудово договаряне за момента, без да се създава нова правна рамка, уреждаща този въпрос на европейско равнище. От една страна нито синдикатите, нито работодателите във всичките 27, скоро 28 страни членки не са на едно и също мнение относно това по какъв начин трябва да се сключват европейските колективни трудови договори. А, а, ние не сме напълно наясно а, а, как а, трябва да, да, да бъдат уредени нещата на европейско равнище и не бива прибързано да създаваме а, правораздаване на европейско равнище за уреждане на а, колективни трудови а, е, спорове. Е, внесли сме е, изменения 71 и 84. Е, Те са в смисъла, в който се изказах. Иска ли някой друг да вземе думата? Не виждам някой и от комисията да иска думата. За докладчик има думата. Два коментара. Първо към колегата Хирш. Е, е, създаването на европейски механизъм за уреждане на колективни трудови спорове няма да създаде повече бюрокрация. Е, ние ще създадем един допълнителен инструмент, който няма да бъде бюрократичен. Той ще бъде необходим при международни колективни трудови договори. Компромис Б а, е, беше оттеглен е, от е, мен. Не може да се изготвя компромис на базата на мнението на една политическа група. Зелените поискаха макроекономически подход. Аз не бях съгласен, но ще намерите елементи от това предложение и ще трябва да гласуваме предложението на зелените по отдел по Сега към колегата Кастлер. Мартин, точно това е проблема. В а, е, този доклад не става дума за а, е, европейски колективни трудови договори и въвеждането на а, е, европейско колективно трудово договаряне. А, ние изобщо не искаме да се намесваме в този а, процес, защото той е в отговорността на социалните партньори. Целта на този доклад е там, където имаме дисбаланс. А, е, между е, дисбаланс в международните, транснационалните е, компании, да създадем повече яснота. Ако Ба, помислим само за автомобилната промишленост, която ще трябва да се преструктурира през е, следващите години. Ще видим колко е важно да се създаде една такава опционална правна рамка а, е, за договарящите се страни рамка, която да им позволи да уреждат своите спорове. Колега Каслер, не става дума за намеса на европейско равнище и координация на работните заплати на европейско равнище. Не сме стигнали до там и това не е целта на този доклад. Целта е да се е, подобри социалната ситуация при изключване на международни транснационални споразумения, защото тук има дефицит и празноти в европейската правна рамка. Това са предложенията, какво ще направи е, комисията. Не знам, комисията е изготвила редица документи. Е, струва се да се запознаете с е, тях. Моля политическите групи да ме информират, мен и секретарията, за това кои компромиси ще подкрепят. Колегата Ари беше ясен, останалите колеги моля да ми съобщят тяхната позиция, за да изготвим списък за гласуване. Е, Добре, гласуваме утре и се надявам, че ще може да вкараме е, текста в е, пленарната зала в, понед... в през септември. Следващата точка отговорности за държавата на знамето по отношение на прилагането на директива 2009-13. Аз ви представих на 30 май тази точка. Тя е включена тук, за да ви информирам, че в Корепер в на 12 15 юни е, имаше последно, последни корекции. Е, по време на ирландското председателство във връзка с достатъчните възможности за инспектиране, защото ние смятаме, че тези е, инспекции, тези проверки трябва да бъдат достатъчни в държавите членки не е целта да се блокират общите разпоредби, ако Европейския парламент не е удовлетворен. За това ние приключихме преговорите с съвета и аз знае, че Ирландското председателство се радва, че ще може да отчете тази тема в своята дейност в комисията по транспорта също така се работи по отговорността на държавите на знамето и в резултат на всичко това утре ще гласуваме този компромис, който би трябвало да доведе до гласуване на първо четене в пленарната зала през а, октомври, след като юристите, лингвисти са си свършили работата. Господин Ери. Благодаря. Съвсем накратко на една точка искам да се спра. Искам да ви поздравя за водените преговори. Смятаме, че можем да подкрепим това предложение утре. Благодаря за вашия принос. Господин докладчик Сянка, иска ли някой друг да се изкаже? Не. Тогава преминаваме към точка 10 в дневния ни ред, в която трябва да организираме съвместен дебат за по, по е, предложение за устен отговор и разглеждане на проекто предложение за е, резолюцията във връзка с Европейската стратегия с здравословни и безопасни условия на труд. Координаторите е, повдигнаха тази точка, е, всъщност точки 10 и 11. Е, и вие си спомняте, че че ние разгледахме Европейската стратегия за здравословни и безопасни условия за периода 2007-2012 година. Прият беше доклада. Ние пледирахме тази стратегия да бъде обновена. Вече тя е приключила от половин година. Европейската комисия в известен смисъл се бави и се опитва някакси да намести пластовете, за да може стратегията да изглежда така както искат. Координаторите са разтревожени. Сега естествено кризата действа отрицателно на условията, в които се работи, включително и риска за излагането на работниците в нездравословни, небезопасни условия на труд. При тези условия ние мислехме, че може би трябва съвсем ясно послание да бъде изпратено в пленарната зала. Именно по тази причина беше предложено искане за устен отговор, който общо взето отразява контекста на казаното от мен и който задава въпрос на комисията за това какво ще доведе тази публична консултация. Честно казано, ние знаем, че много от нас смятат, че в известен смисъл това е наредно да не се третира проблем и затова си задаваме въпроса какви са пречките по пътя на обновяването на тази стратегия. Много от нас знаят причините за тези пречки, но бихме желали комисията да ни го каже изрично и също така имате проекто резолюцията, която показва отразява юридическите и ам, други аспекти на тази стратегия. И ние съжаляваме, че комисията пропусна крайните срокове и посланието на Европейския парламент беше съвсем ясно, а, то беше оценено в, в резолюцията на парламента от а, 15 декември 2011 година и това не беше взето предвид. Това беше предложено. Искам да кажа на всички, които участваха в, заседанието на координаторите не, не искаме отново да отваряме дебат по същество, защото позицията на Европейския парламент беше договорена, беше изработена, когато беше приета резолюцията от декември 2011 година. Тук става дума само за едно политическо послание, едно предупреждение, една червена а, лампичка, чаба ори благодаря, госпожо председател. Смятам, че онова, което чухме, е нещо с което сме били съгласни и в миналото, става дума за здравословни условия на труд и безопасни условия в целия свят. И това е една област, в която имаме съвършенно ясно определени правомощия. Ние творим закони, които да са задължителни за държавите членки и не знам тук дали ще използвам правилния термин, но ако се колебаем, ако сме неуверени, не е добре, защото ние трябва да намерим отговор на тази тревога. В момента няма да навлизаме в дебат по същество, но сме изправени пред толкова много изменения, които бяха внесени. И като че ли повечето са редакционни. Така че сме в... за това послание. Амберт señora presidenta, nosotros también estamos de acuerdo con... con... Благодаря, госпожо председател, казва господин Серкас. Ние сме съгласни с този подход. Има няколко кратки изменения, които насочват въпроса в правилната посока. Естествено, не е нужно да те първа да преработваме цялото съдържание, но искаме да разберем обаче какво точно правят институциите на Европейския съюз и защо комисията не присъства никъде. Не само по този въпрос те не изпълняват своите задължения. Струва ми се, че този пример е нагледен пример за случващото се в други области. Комисията не разглежда никакви социални въпроси извън младежката безработица, което използва като и някакво алиби, за да не върши нищо друго в тази област. Комисията представя всякаква аргументи, за да избягват темата. Провеждат, току-що започнаха консултации по интернет – парламента е съпричастен и социалните партньори участват активно, а сега са започнали електронни консултации и всеки може да представи своето мнение. Като че ли не ги интересува какво е мнението на парламента. Освен това, съществува и въпроса за преструктурирането. Е, използват всякакви извинения, за да не се заемат с същинските въпроси, на социалната политика. Така че става дума наистина за същината на темата. Е, Джин Ламберт, puis Надя Ирш. Джин Ламберт, след това Надя Хирш. Благодаря, госпожо председател. Ние бяхме много за изготвянето на е, максимално ясна и проста резолюция и въпрос. Именно това беше отразено в първото предложение, което беше направено и подхода, който ще бъде предприят при гласуването на резолюцията и по устния въпрос се надяваме да бъде в тази посока. Ние сме направили това, което е необходимо, за да може да се отрази това, което искаме да бъде отразено в стратегията за здраве и безопасност на работното място, за да се види къде са къде е, са пречките и общо зато това е линията, която ще следваме. Надя Хирш и след това ще дам думата на комисията. Мисля, че много подробно обсъдихме тази тема. Получихме много добър доклад е, изготвен от един колега от е, Зелените. Така че е, парламент изготви много добро становище по тази тема, така че сега е подходящ инструмент с въпроса с искане за устен отговор и проекто резолюция. Още веднъж да видим какво става с темата. Така че ние няма да предлагаме изменения, тъй като текстът ни харесва. Формулировките от ваша страна, госпожо председател, бяха много точни и ние либералите не смятаме, че трябва да се добавят неща, защото ако добавим допълнителни точки, може би дори ще разводним или ще отслабим текста, който ние подкрепяме изцяло. Аз ще дам думата на госпожа Ватино от комисията. Благодаря, госпожо председател. Всъщност, тя ще ни обясни а, защо тази стратегия не излиза от комисията. Благодаря, госпожо председател. Искам да се извиня от, от името на колегата. Колегата е в. в Люксембург, но влака не е пристигнал. Тя ще бъде след обед на разположение. Аз мисля, че за съжаление комисията няма какво, кой на колко много да каже. По а, фактологичната страна вие говорихте а, за позицията на парламента, комисията в момента води консултации. А, за да приключи с работата по стратегията и след това да представи своето съобщение. Аз изчух, чух и взех и чух политическото послание на вас и на други евродепутати, но всъщност освен техническите уточнения, аз си мисля, че ще имате отговор на комисията в пленарното заседание. Благодаря именно за това. Ние а, се ангажирахме с задаването на устен въпрос и а, проекто резолюция за пленарната сала, за да можем наистина да видим, че понякога в а, колегията трябва да се правят консултации. И така, ние ще гласуваме утре по а, устния въпрос и резолюцията. Искам също така да приканя а, групите да упражнят натиск, за да можем да внесем този устен доклад в пленарната зала. И сега преминаваме към следващата точка, именно точка 12, която е за а, разглеждане на множеството различни изменения за директивата. Тази точка беше предвидена за 11 часа. И за това а, прекратявам а, заседанието до 11 часа, тъй като тогава вероятно ще дойде докладчицата и се извинявам на преводачите и на колегите. колега! Уважаеми колеги, предлагам да вземете местата си, защото имаме нужда от всяка минутка, с която разполагаме. И така. Сега по точка 12 на дневния ни ред ще разгледаме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 ще разгледаме изменен... компромисните изменения по проекто директивата на Европейския парламент и на съвета относно директива 9671 за командироването на работниците. Преди да дам думата на докладчицата, ще искам да поздравя с добре дошли една група посетители, които се присъединиха към нас. Това е госпожа Човер, заместник министър по работната заетост на Сърбия и една делегация, която я придружава. Добре дошли на всички от наше име. Сега, госпожо Язловецка, имате думата да представите компромисните изменения, на които сте автор. Добър ден, до, добър ден на всички. Благодаря, госпожо председател. От февруари насам, всяка седмица, докладчиците в Сянка се срещаха да изготвят компромисните изменения и бяха изкладени различията. Достигнахме до споразумение. Има почти 90% подкрепа от политическите групи. политич, социалните партньори също така се съгласи има 800 изменения при, при а, приключването на преговорите бяха представени компромисни предложения, беше подчертано, че а, по някои предложения не може да се постигне компромисно решение. А, в рамките на решението. Понякога се изисква само промяна на една дума, но от последното заседание на докладчиците в Сянка се опитахме да постигнем раз споразумение, но членове 3, 9 и 12 са най-сложните първия параграф налага задължението да се контролира дали е, командироването е законно, следва също така да има свобода за избиране на елементите. 27 седем държави членки има различни, имат различни разпоредби. В член 3 се отразяват списъка на елементите, които би трябвало да бъдат отразени. В член 9 се съдържа един факт факултативен списък за мерките за контрол, които следва да се прилагат за работодателите. Списъка за различните мерки на контрол се предвижда да се предоставят документи, които трябва да бъдат преведени. Също така и списък на контактите с лицата за контакти с социалните а, партньори. Много от изменения бяха предложени, преговорите бяха трудни между политическите групи, но те доведоха до определени компромиси и за държавите членки има възможно, имат възможност да използват допълнителен инструмент е, тези допълнителни инструменти следва да бъдат е, обосновани. Те би трябвало да бъдат е, съответстващи и пропорционални на заложените цели. Също така не трябва да бъдат дискриминаторни, например, по отношение на местните работници, тъй като а, системите на контрол са различни, компетентните органи имат свобода да избират инструменти, които да бъдат най-ефикасни. Задължението да се предлагат тези ограничения е свързано с, с контрола върху работата, тъй като контролиращия орган трябва да е, посвети много време за контролирането на документи и също така той няма да може да се бори срещу незаконните форми на командираване на работници. Трябва да се използва, да се прилага принципа за недискриминация, защита на местните работници и това ще гарантира солидарната, системата на солидарност да се прилага и за командированите работници. И сега компромисите, които защищават работниците, те са разработени от докладчика и докладчиците в сянка. Те осигуряват равновесието между ам, правата за предоставяне на услуги и правата на работещите във връзка с, с контролните мерки. В член 3 има списък от елементи, които би трябвало да помогнат на контролните органи да решат проблемите. Този списък от елементи дава възможност да се идентифицират проблемите, може да се прилагат и допълнителни мерки, което ще осигури по-добра защита на правата на работниците според спецификата на различните държави. Сега компромисите в член пети е, в тях се настоява е, върху правото на работниците за обучение. Е, също така се а, разглеждат а, и възможностите за подаване на жалби срещу некоректни работодатели. Показват се а, точки за контакт. А, също така а, не разбирам защо социалистите премахнаха възможността да има достъп до прозрачна информация, защо то не се предвижда тази възможност за достъп до пълна информация, която е актуализирана съгласно условията за работната заетост Сътрудничеството между компетентните органи по член 6 се предвижда задължение на държавите членки да обменят информация за командироването на работници. Всичко това ще бъде регистрирано от Европейската комисия и ще бъде анализирано. Също така сме въвели ни кратки срокове за предаването на информацията. В член 8 се настоява за бърза и точна обмяна на информация и е, предвиждане на сътрудничество с синдикатите правото да се подават жалби и да се получават също така а, дневни. Тук се предвижда правото на работещите да подават жалби срещу нечестни работодатели с цялата правна защита, включително и от трети страни. В допълнение към член 11 се предвижда задължението за държавите членки да създадат механизми, които позволяват на работещите да получат дневни възнаграждения. Аз не разбирам, не разбирам защо социалистите е, са против е, по-точни разпоредби, според които е, синдикатите да не поискат от тяхно име а, такива плащания. Аз а, смятам, че трябва да се осигури истинската защита на работещите. Не тази а, тази, не това целим. Сега във връзка с прозрачността и солидарната отговорност по член 12 тук се осигурява същата защита за местните работници. Директивата не е добра възможност за подобна отговорност. Е, от практиката знаем, че това не е идеален рез, е, е, случай, защото може по този начин да се стигне до а, наказания, които се плащат от бюджета. Така че ние предвиждаме по твърди, по-стрикни национални разпоредби, които да отговарят на очакванията на работещите и на, си, е, на синдикатите. Е, в членове 13 до 16 се предвиждат е, прости разпоредби. Държавите членки имат задължението да прилагат санкциите, които не се предвиждат в националното законодателство, за да може да се гарантира, че а, нечестните работодатели ще бъдат санкционирани. Днес имаме нужда от юридическа яснота, именно затова не разбирам, когато се казва, че в някои случаи в директивата, е, че директивата за командироването на работници не може да бъде прилагана и че трябва да се прилагат е, разпоредби извън директивата. Аз това не го разбирам. По въпроса за синдикатите много е трудно да се сподели становището на социалистите, според които компетентните органи трябва да бъдат и а, синдикатите и инспекциите по труда. Синдикатите разполагат с цялата информация, която се обменя и те биха могли да упражняват всякакъв вид контрол, да налагат санкции, да изискват прилагането им в държавите членки и също времено ние, е, ако това бъде направено, ще се постигне космически хаос. А, всъщност има редица държави, които нарушават а, закона и изискванията за предишна работна сето също така е, са неуместни агенциите за междинна работна заето се възползват от тази възможност. И ако се приложи това, то означава, че в държави като Франция и а, Германия тези агенции не биха могли да командироват работници. Сега лица за връзка според моята оценка, предложенията на социалистите предвиждат а, лицата за контакти, за колективните спорове да а, и се предвиждат големи проблеми във връзка с търговските права. Има лица, които са авторизирани да работят по колективни спорове. Това означава, че социалната сигурност а, излиза извън а, прерогативите на Европейската комисия. Ангажирането на синдикатите в борбата за по-добри условия на труд е оценено в моята страна. Освен това, има задължения на публичните органи, те разполагат с инструменти, които им дават възможност да облегчат е, отношенията между пазара на труда и работещите. Трудната ситуация в е, съвета изисква от парламента да приеме една балансирана позиция. Аз съм сигурна, че компромисите, които постигнахме, е, стават със същите, от същото естество. Благодаря ви, госпожо Доклад Чик. Ние имаме едно златно правило за парламентарните преговори, в което се водят преговори за законодателната база на първо четене. Не е добра практика Европейския парламент да предвижда какви са желанията на съвета. Ние не сме съвет, ние сме съзаконодатели. Съ и а, ние а, трябва да изготвим становището на парламента, тъй като ние сме директно избрани от а, гражданите и не е наша работа да предвиждаме каква ще бъде позицията на една или друга държава в съвета. Извинявам се, че го казвам това. Това обаче е едно неотменимо правило и всички а, които са били в триалог със съвета, знаят, че трябва да се на а, водена на преговори, но и трябва да отидем и малко по-нататък, за да ние не сме слуги на съвета, а ние сме с законодатели. Извинявайте, че го напомням, тъй като вие а, а, включихте а, е, този метод. Е, това ме накара да направя тази, е, това уточнение. Иначе няма смисъл да бъдем Европейски парламент, ако в, в първия, на първия етап ние а, предвиждаме каква ще бъде реакцията на държавите членки. Ни, а, Стивен Юкс, след това Надя Хирш. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на докладчика. Благодарен съм за усърдието, което вложи по това предложение докладчика дълги месеци наред. Благодарен съм и на докладчиците в Сянка. И по време на преговорите е, споделихме вижданите за начина по който бяха постигнати компромиси по 3 и 12 и не успяхме да се споразумеем накрая по целия пакет от компромиси, но се чувствахме задължени да внесем отделни изменения, особено по три от членовете. Сега имаме два набора от изменения преди гласуването утре. По време на преговорите се постарахме доколкото може да бъде постигната яснота, а, да се отнесем а, това предложение към директивата за изпълнението, за да се гарантира пълно съблюдаване на директивата за командироването на работници, като имаме предвид случаите Лавал, Люксембург и Руфас. Така че трябва да се опитаме да подредим нещата предвид и решението на Съда на Европейския съюз. И по време на всички преговори целта бе да се предвиди правна сигурност. Но, за съжаление, тези изменения могат и да влушат положението, вместо да го подобрят. Ние предлагаме нов член 1А, за да има яснота на връзката на тази директива с европейското право и съответно изпълнителните актове и също така а, споменатото в а, член 3, десета алинея, предвид решението на съда по случая Люксембург а, в, директ... в, докладчика на, в текста на докладчика това не е споменато. Член 11. Там имаме ясен текст за съблюдаване на скандинавския модел, като отчитаме какви трудности е, срещнахме, когато бе взето решението на съда по случая Лавал. Важно е да се намери решение на всички тези въпроси. И в член 3 конкретизираме, че не би трябвало а, да се гледа на възможност само като възможност за командироване на работници. Така с нашите усилия сме се опитали да привнесем правна сигурност. А що се отнася до член 3, 9 и 12, които са основ, основополагащи, текстовете, които сме внесли, са много ясни. В трети член става дума за недопускане на злоупотреби. Има цял набор от ясни определения, към които трябва да се придържаме в случай, че има злоупотреби с директивата. Пак по член 3 ще посоча, че в компромисния текст на докладчик има един неокончателен списък, но има е, една клауза, която гласи, че могат да бъдат използвани допълнителни елементи за доизясняване, стига те да са пропорционални, недискриминационни и ясни. Но обосновани и пропорционални е нещо, което може да породи затруднения. Какво е определението на пропорционални елементи? а, например. Това създава възможност, ако искаме да има не окончателен списък, по този начин всъщност тази възможност бива а, пропусната. Това е изключително важно и в същия а, параграф докладчика говори за наличие на тези елементи и тяхната достъпност на национален вебсайт. Този въпрос го обсъждахме по време на преговорите и в един съвършен свят бихме могли да имаме единен национален вебсайт, но сме твърде далече от този момент и информацията следва да бъде предоставена по най-добрия възможен начин. Не виждам как ще заработи е, такъв единен сайт в е, една държава като Германия с федерално устройство. Член 9 за национални мерки за контрол. Там има едно разделение е, за мерките, които може да предприемат националните инспекторати и съответно правото на избор дълго време спорихме дали думата да е може или би трябвало да следва да. В член 12 за подизпълнителите опитахме се в нашите изменения да има яснота по отношение на отговорността. Смятаме, че текста е по-прецизиран и се надявам, че като го прочетете ще го подкрепите. Работихме в тясно сътрудничество, госпожо председател, а, с а, профсъюзите и с Федерацията на работодателите, така че нашите компромисни решения в член 9 и 3 са подкрепени от Федерацията на работодателите. Мога също така да спомена и други конкретни точки. Ще се спра само на една нещо, което Чаба Ори посочи – за този петдневен срок за предварително уведомление. Той спомена, че това може да породи затруднения, ако трябва да се изпълняват условията по някаква гаранция. Това бе много важно. Разгледахме въпроса и видяхме, че в първоначалния текст на директивата, в член 3 алинея 2, има предвидена възможност за дерогация и се предвижда 8-дневен срок, когато има гаранции по договорите. Така че мисля, че този въпрос е изяснен на този етап. Благодаря. Е, Надя Ирш, пи Елизабет Шрутер. Благодаря, Надя Хир, след това е Елизабет Шрутер. Е, е, Благодаря. Първо искам да благодаря на докладчика, защото проведохме много заседания, дълги, много документация прелистиха. Изобщо задачата, с която се бяхме заели, беше огромна. Така че специално искам да благодаря на докладчика и да я поздравя за чудесната работа, която тя свърши. Първоначално нашите мнения много се различаваха. Знаехме обаче, че трябва да приближим позициите си, ако искаме да излезем с единно становище от името на Европейския парламент. Докладчика беше изключително отворена за компромиси. В самото начало още бяхме определили червени линии, които не искаме да престъпваме. Те постепенно се превърнаха в оранжеви, жълти, защото в крайна сметка идеята на компромиса е да намерим обща позиция. Така че тук е, за първи път, според мен, ще трябва да гласуваме два различни компромиси. Може да се е случвало друг път, но на мен за, за първи път ми се е случва. Ще гласуваме е, два компромиса, един от докладчика и един от е, компромис на социалистите и демократите. Това не е много удачна а, е, ситуация да гласуваме два альтернативни компромиса, но щом се налага, ще го направим. За политическата група на либералите е важно да правим всичко с оглед на един единен европейски пазар на труда. В никакъв случай да не допускаме протекционизъм, нещо, което наблюдаваме в една част от измененията на социалистите и демократите. Вие смятате, че създавате правна сигурност. Според нас обаче това са протекционистични изменения и, или поне в бъдеще могат да бъдат използвани за такива цели. В този смисъл ние не можем да подкрепим съответните изменения. Що се отнася до вебсайта, който беше споменат, става дума за това, че има нужда от информация, която да бъде коректна. Независимо от това дали държавите членки ще направят национален вебсайт или ще направят правят брошури, но а, със, със сигурност трябва да има една централна веб страница, на която да е ясно, че ще се намери правилната а, а, информация. А, Друг централен въпрос се отнася до това работник да разбира онова, което е записано в документите, защото само така може да работи неговата защита. Стана ясно, че ще бъде необходимо езиково многообразие. Ние държим на това английски да бъде запазен като е, език, след като искаме да вървим в посока към един на европейски пазар на труда, трябва да решим по някакъв начин езиковия проблем. В, е, при член 9 е, няма да крия, че ние сме за варианта нотифициране. Можем да приемем да, е, да приемем а, е, така съвсем на ръба компромиса, предложен от докладчика, която предлага една доста по-слаба е, формулировка да информира. В член 12. Според мен е, докладчика е намерил много добър е, компромис. А, а, системата а, а, трябва да се запази такава. Основната отговорност се поема на място, на което се извършва а, работата. Страните членки също могат да поемат отговорност, но те не са а, задължани. Важно е да бъдат плащани заплатите, социалните осигуровки на работниците. Тоест, целите са много ясно дефинирани, по какъв начин ще ги постигнат страните членки, нека да решат сами. Като цяло а, ние можем да подкрепим компромисите на докладчика. Надявам се утре да а, постигнем а, а, добри резултати, за да може след това да започнем преговори с а, съвета, които никак няма да са лесни, тъй като там мненията също доста а, се а, разминават. За мен е важно да има ясна позиция на комисията по заедостта, за да може директно да започнем преговори със съвета. Благодаря. Мерси, Елизабет Шрътър, пи Томас Хандел. Благодаря, Елизабет Шрътър, след това Томас Хандел. Уважаеми колеги, вие говорихте за представянето на компромис. Искам да ви напомня, че в предишния вод в тази комисия, вие във вашата група внесохте компромисни изменения, които са альтернативни върху целия вод. И докладчика трябваше <clears throat> да изготви компромисни изменения. И можем да работим конструктивно по един такъв текст не е изненадващо, че остават твърди позиции до края. Именно за това говорим. Елизабет Шройтер, след това Томас Хандел. Благодаря. Последната забележка ме кара да започна с следното. Преговорите бяха наистина много конструктивни конструктирани от страна на докладчика, която винаги беше готова да а, приеме а, позицията на другите страни, конструктивни и от страна на всички участващи. Е, до последната ни среща е, бяхме готови да приемем общи е, компромиси. Най-тежките членове бяха 3, 9 и 12, по които не успяхме да постигнем компромиси на последната среща. Всички, които дойдоха на срещата на преговорите, бяха готови а, е, да намерят компромиси и по тези три оставащи а, е, члена. Е, това не се оказа възможно, тъй като тогава бяха представени альтернативни компромиси, за които не беше преговарено с никого и които съдържаха редица недостатъци. Тези компромиси а, бяха такива, че нямаше възможност по тях да се а, преговаря. Ние зелените казахме, че трябва да разгледаме едните компромиси и другите компромиси и трябва да потърсим възможност да ги обединим. Нямаше възможност да преговаряме за постигането на един компромис на член. Това беше нашата цел. Тъй като такава възможност не съществуваше, ние, зелените, трябваше да решим за себе си какво ще правим в тази много тежка ситуация. Ние е, е, бяхме разработили е, в самото начало наша зелена версия на директивата за командироването, за да знаем каква е нашата линия. Тази зелена версия беше версията, от която ние се ръководихме, решавайки какво да правим по отношение на един или друг компромис. А, целта на зелените беше да създадат законодателство, което да бъде ефективно и което да може да се приложи на практика. И тъй като имаме е, е, единен европейски пазар, е важно да създадем правила, по който той да работи. Част от тези правила трябва да бъде законодателство за защита на правата на работниците и служителите. Едновременно с това трябва да бъде ясно, че е, всичко това е в правомощията на страните членки. А директивата задава една минимална норма, която, чието спазван трябва да се контролира. Практиката показа, че ако о, на, няма своевременна адаптация към ситуацията, нормите не са ефективни, а това вреди на правата на работниците и ги поставя в е, по-уязвима позиция, когато те бъдат е, командировани. Затова не бяхме на мнение, че в член 3 трябва да имаме достатъчно пространство, което да ни позволява да се адаптираме към съответната ситуация, защото само тогава законодателството ще бъде ефективно и практически приложим. Ние бяхме стриктно против е, чрез директива за приложение да се изменя първоначалната директива и да се променят е, правомощията а именно, че е, е, правата, трудовото право е в рамките на компетентността на страните членки. Ето това а, бяха условията, гледните точки, от а, които, с които ние проверявахме двете групи от а, компромиси. А, по това ще ориентираме и нашия вод. Възоснова на тези критерии решихме кои компромиси да подкрепим. Все още преговорите не са приключили. А, останах с впечатлението, че има още място за сближаване на позициите. Най-вече по отношение на такива тежки членове, като член а, 9. А, по отношение на член 9 смятам, смятаме, че има нужда от отворен списък, а не от изчерпателен а, задължителен а, списък. А, в това отношение съм на различно мнение от а, Стивен Хюс член 9 е пряко е свързан с разпределянето на правомощията между комисията и държавите членки и с това дали ще се запази член 5 от досега действащата а, директива. А, и това зависи от една съвсем малка думичка, един малък израз in advance в текста на Данута за да може страните членки не в последствие да разбират какво се случва в останалите страни членки, нещо, което се казва в член 4 на предишната директива и е много смислено и това беше първоначалното предложение на Данута. Това предложение аз подкрепя, но в момента в който въведем израза in advance, ще създадем една много сложна неправна ситуация и по този начин ще създадем и вратичка за измъкване в закона необходимия е поток на информация, който беше фиксиран в член 4 на предишната а, а, да, държава, задължава страните членки да подават такава информация, за да може останалите страни членки да разбират а, е, какво става в останалите страни членки и комисията да координира този процес. Всякаква друга роля на комисията за нас е лишена от всякакъв смисъл и този въпрос е от ключово значение за нас, а, е, защото и всъщност от решението на този въпрос ще зависи какво решение ще вземе нашата политическа а, група. Този въпрос е централен за нас. Член трети, такъв, какъвто беше договорен от докладчика, според нас е по-добър, защото той е, е по... Ам, е, е защото той е просто по-добър и по-ясен в сравнение с альтернативата, която се предлага. Затова ние е, подкрепяме предложението на докладчика. Е, в е, член 12 въпросът за нас е политически. Е, на това място още веднъж ще повторя, че а, по време на преговорите ние много сближихме позициите си, докладчика много, много се придвижи към нас. За мен е по-добре ако аз въведа обща отговорност не само за първата степен, но и за всички а, останали. И ясно трябва да почета, че предложението на докладчика е по-добро, защото заедно сме преговаряли по него е, по-добро е в сравнение с предложението на комисията. Това в на общи линии мисля, че гласуването утре ще бъде изключително хаотично, което е жалко. А, накрая обаче искам да почетая, че хаоса, за хаоса ще бъде виновен не докладчика, а всички останали, които се включиха с предложение. Томас Хендел и puis на Овиен Хао, Томас Хендел, след това ще преминем към оратори, които не са докато си сянка. Обръщам внимание на това, че подобна директива се е, изработва тогава, когато сме е, забелязали, че досегашната директива не защитава в достатъчна степен правата на е, е, работници. Това обаче, което предлага комисията, влушава положението на работниците. компромисите също не са достатъчни. Ще обърна внимание на три неща заради напредналото време. Първо във връзка с член член е, е, трети. Това, което се предлага е неясно, не е ясно какви ще бъдат е, условията. Рим едно казва, че трябва да се прилагат условията на страната на приемане. Но това, което се предлага е недостатъчно, тъй като доказателствената тежест е при работника и служителя, а той обикновено не е в състояние да представи необходимите доказателства, за това би било добре доказателствата тежест да се обърне по член 9. От е, самото начало ние бяхме твърдо против нотифициране. За момента а, е, изглежда, че нещата са се променили, но в недостатъчна степен. Ние сме за отворен списък, защото само такъв списък е, е в състояние а, да отразява и бъдещото развитие на пазара на труда. Ние като европейски законодател а, знаем, че е, докато ние работим по дадено законодателство, е, големи групи от хора мислят за стратегии за заобикаляне на нашите разпоредби, така че такива механизми за контрол трябва да има възможност да бъдат адаптирани към, от е, е страните членки и понятие от типа на подходящи и недискриминативни също няма да свършат работа. Що се отнася до член 12, декларациите са хубави, декларациите за спазване на трудоправните разпоредби, но те не са достатъчни. Трябва изрично да засилим нещата, а не да ги оставим на тяхното неясно бъдеще бъдещо развитие. Отговорността до този момент се поема от работодателя, а сегашното предложение ще отслаби това. В съответствие с това, което казах, ще, бъде, ще гласуваме а, утре и още нещо. Е, изгуби се един член в хода на преговорите, е, но секретарията е, мисля, мисля, че секретарята ще вземе това предвид. Става дума за член 12. На, на време подадохме нашето предложение. Това не е упрек, просто казвам, че се е изгубил да имате предвид да го включите. Благодаря ви. И така сега вече преминаваме към други изказвания. Искам да ви помоля да бъдете малко по-кратки, отколкото докладчиците в Сянка Томас Ман. Госпожо председател, ще използвам родния си език и благодаря на секретарията за това. Първо благодарности отправям към докладчиците, докладчиците в сянка. Трябваше и месец за да сближат позициите си, за това жалко е, че през изминалите седмици стигнахме до две серии от компромисни изменения, което ще отправи погрешен сигнал относно общото ни виждане в тази комисия по отношение на изпълнението на директивата за командированите работници и възможностите за заобикаляне на разпоредбите и злоупотребата с тях. Първо, член 4 и 5 за административното сътрудничество, достъпа до информация, 6 и 8 също така. Надявам се и много ми се ще късно вечерта да успеем да достигнем до компромис, защото все пак говорим за административни процедури и правото на достъп до информация. Защо да се политизират тези въпроси? Докладчиците в сянка смятат, че член 9, 12 и 3 са горещите картофи тук от политическа гледна точка. Член 3 е за не спазването на разпоредбите. Важно е а, да се третира холистично този въпрос за командироването на работниците, както каза докладчика. И на този етап бих искала да подчертая, че комисията повдигна въпросите за фиктивните дружества, за нелоялните работодатели. Става дума и за национални мерки за контрол. Важно е списъкът да остане открит, за да могат административните органи да използват различните възможности. И националните административни процедури трябва да са обосновани, пропорционални и недискриминационни. Тълкованието на тези понятия поражда загриженост. И ние би трябвало да гарантираме яснота и правна сигурност. Така че националните дружества да бъдат третирани равнопоставено с тези от трети страни. С други думи, изискванията не бива да правят това разграничение между местни и други дружества и да няма протекционизъм. В противен случай, все едно ще играем на лотария – и комисията ще трябва да прави догадки дали са дискриминационни разпоредбите. Почти сме на финиша, но е важно да сме наясно, че скоро ще имаме 28 държави членки и само 8 от тях предвиждат някакъв вид отговорност, правна отговорност при командироването на работници и по тази причина предпочитам националния подход. Благодаря. Благодаря, Томас Ман. Томас Ман, Ричард Фал. Чабаури. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention Иска ли някой друг да вземе думата? И така Томас Ман има думата. Благодаря, госпожо председател. Ситуацията е трудна. Всеки иска да му ръкопляскат, иска да го обичат, всички иска да му казват браво ти, зададе ясна линия. Е, Сари е, е, много ясно го каза. Нямаме ясна линия. Защо? Та, защото ние сме на различна позиция, даже и в рамките на политическата група. Аз съм съгласен с Надя Хирш. Но а, аз не виждам никакъв протекционизъм. А, искаме да постигнем еднакви условия при страните на происход и страните, в които се изпращат работници, защото там се извършва работа. Това е основната мисъл, която ни води. Искам да благодаря на всички докладчици. А, за, имах възможността да говоря с тях и с Данута, а, за да изясним позиция. Сега, когато на финала Елизабет казва, че а, гласува гласуването ще бъде хаотично, аз просто мога да се съглася с нея. Уважаема госпожа председател, скъпа перванш, няма ли възможност? Няма ли да е по-добре да отложим гласуването? Защо? защото а, ние сме на толкова различни позиции, е, въпреки, че е, имахме общи пресконференции, не правихме общи е, изменения, водихме общи е, преговори, но, но нямаме общ компромис по е, един или друг въпрос. Социал-демократите по 3А е, е, казват страните членки трябва да прилагат и други критерии. Е, е, ако те са недискриминативни, да, съгласен съм. Е, бих добавил, те трябва да бъдат утвърдени от компетентния отговор. Радвам се това, което каза Данута, а именно, че наша цел е да заменим нотифицирането с информиране. Имаме и позицията на Елизабет от зелените, нотификация, информация, окей, okay. списък да, но ако запишем и на адванс, това ще лиши от смисъл всичко останало. Мисля, че е изключително важно да успеем да предотвратим погрешните сигнали. Не можем ли да се договорим да се съберем още веднъж в по-широк в е, по-широк кръг. Защото, нали, казахме, че искаме да а, е, избегнем противоречивите гласувания, в които се борим един срещу друг насякъде, където това е възможно. Разбирам, че не насякъде можем да а, е, постигнем компромиси. Например, член 12. Предложението по член 12 не е съвместимо с а, останалите. А, мисля, че а, а, трябва да направим така, че страните членки да излязат с решение. Нас ни трябват някакви заспали страни членки, а точно това ще предизвикаме с а, е, е, този текст. Е, нали може да се случи някой да не, да не приеме нито едната, нито другата позиция, да се колебае между двете? Не можем ли малко да отложим? Няма ли възможност още веднъж да говорим, а, а, за да а, изпълним нашите добронамерени цели? А, Перванш клати глава. от моя страна това беше просто опит да е, избегнем противоборството, в което ще влезем и да избегнем хаотичното гласуване, което безспорно ще се случи утре. Е, Уважаеми колега, тъй като цитирахте, ме цитирахте като ръководител, като председател на комисията и като заместник председател на нашата комисия ви е, благодаря за това, че се опитвате да направите организацията на нашата работа ефикасна. Искам да напомня на колегите в, от първия ден, от който беше избран председателя Барозо за втори мандат, Имаше две важни досиета, които а, дойдоха в нашата комисия. Първото беше в, от Европейската комисия. Мотив за необходима консултация. Според мен това беше излишно от страна на, а, на работодателите. Е, това беше директивата за работното време. Господин Брос беше избран с един ангажимент, който беше оспорван още от самото начало. Някои държави членки и някои евродепутати, някои политически групи искаха директивата да се ревизира. Други искаха тълкуване на директивата и това беше дебат по време на встъпването в длъжност на председателя Барозо. Той се ангажира с ревизиране на тълкуването на директивата относно командироването на работниците. По-малко от една година остава до края на нашия мандат. Обсъжданията между докладчиците в Сянка не беше прозрачна. Не участваха членове на комисията. И това продължава продължение на месеци. Не помня точно колко е, заседания имаше на докладчиците в Сянка. Много беше а, а, важно да се знае, че тези а, заседания не бяха много ефикасни. А, толкова много време е използвано да не, и въпреки всичко не сме постигнали решение. Значи, ако не сме стигнали до съгласие, значи има различни позиции. Аз съм като вас, уважаеми колеги, имам известен опит. И аз не обичам тактиката на забавяне. Аз не бих желал а, ние да бъдем обвинявани от същата, в същата практика, както комисията. И ако имаме един единствен шанс да а, постигнем целите си преди края на мандата ни, ще държа на календар. Аз искам от името на докладчика и от името на вашите групи да приемете този доклад сега, вече край. Един път от ваша страна, един път от страна на моята група. Значи няколко пъти вече станаха. Никъде не е написано в правилника на парламента, че преди да се гласува в пленарната зала или в комисията, че трябва да се постигне консенсус. Ако имаме а, някак, някакви пунктове, по които не се разбираме, добре, аз не бих искала да се окажа в положението, че да нямаме позиция, за да можем да започнем дискусия с съвета. И моля, не, не ми казвайте, трябва ни още един ден. А, графика си е график и ще гласуваме утре. Фишер Фалб, след това Чаба Ори.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 с това, което предлагаме, не стават по-добри. Това, което ме изненадва е агресивността на докладчика, с която тя отхвърля всяко едно предложение на социалистите и синдикатите. Ако социалистите, социал-демократите и е, синдикатите не съществуваха, нямаше да имаме европейски социален модел, който сега непрекъснато се атакува. Естествено, че всеки има право на собствено мнение, но ние нямате право да отхвърляте всяко предложение на социал-демократите с аргумента, че било хаотично. За какво става дума? За нас е важно да предотвратим. Е, социалният дъмпик. Аз идвам от Чехия, в който се възцари мафиотски капитализъм, подобно на други бивши социалистически страни. Какво е, беше основното, е, е, което не ни хареса? А именно е, решението на съда, е, което е, което е, заклеми шведските синдикати за това, че те са затворили фабриката. До този момент синдикатите бяха оценявани по критериите на МОД. Естествено, че синдикатите се опасяват, че е, положението ще се влуши, защото е, е постигнато определено ниво на възнаграждение, което а, а, а, би могло да падне заради социалния дъмпинг. а, а вие непрекъснато ни нападате. А, на всяко от нашите предложения казвате, ама това вече го имаме и това не ни помага да напреднем. И на финала още едно изрече, изречение. А, когато в комисията по заедостта се опитваме да измислим неща, които ще помогнат на всички работници във всички страни членки, е, страните членки веднага надават писъци, говорят за субсидиарност и так, суверенитет е, и, и, и, и така нататък. Това, което прави в момента, изобщо не ни помага. Има ли и други, които ще искат да се изкажат или мога да закрия списъка? Добре, така ще бъде. Чава, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Не искам да се впускам в повторение на казаното от преждеговорищите. Ще направя няколко общи коментара. Смятам, че няма причини да се сочим един друг с пръст. Основният проблем се дължи на това, че позициите ни са полярни. Чувате ли ме? Ще започна отново. Започвам отново. Не смятам, че трябва да се сочим един друг с пръст, защото има теми, по които има несъмнено голяма разлика в позициите ни и мненията ни. В допълнение към това, тези разлики не са разлики между политическите групи, а разлики вътре в политическите групи и страните. Оставам с впечатление понякога, че този спор е между изтока и запада. Не смятам обаче, че е така. А що се отнася до командироването на работници и тяхното придвижване а, и свободата да се движат от една страна в друга, това е по-вярно за западните страни, а не тези на изток. Има притеснения, свързани с социалния дъмпинг и трябва да търсим някакъв противовес на това. Доста работа бе свършена по доклада. Докладчика е положи огромни усилия за да помири позициите и да намери компромисни решения. В резултат на търсенето на компромиси понякога е трудно, да се стигне до еднозначна позиция. Това, което виждаме сега е наличие на добра воля, перифразиране, преработка на текстове, които стават малко по-обтекаеми. И председателя каза тук, че няма да отлагаме гласуването. Но вижте какво каза Томас. Съгласен съм, че не е нужно да вземаме предвид мнението на съвета, да имаме собствена позиция. Но ние ще трябва да започнем преговори с съвета. Ако говорим за фонда за онези в най-необлагодетелствено положение, трябва да има становище и на съвета и няма да има единна позиция по отношение командироването на работници. Но ние знаем, че съвета също не е готов, което съвсем не означава, че отчитаме неговата позиция. Просто всичко е част от разумния подход и решаването на проблема. Не искам да навлизам в подробности, но 3, 9 и 12, тези основни членове, които привлякоха най-голямо внимание, са обект на доста разнопосочни мнения. И националните виждания също са важен фактор. Има противоречие, но не смятам, че сме намерили вярното решение. Всеки, който е изучавал право в университета, знае, че понякога измененията стават трудно. Но като имаме предвид правната разпоредба и колко е сложна, тя не бива да създаваме хаос. Знаем, че има голямо разминаване с действителността, но искаме да коригираме нещата. Така стоят нещата, такава е материята. Та, член 9 е много важен, защото могат да се появят пречки и дружествата да не могат да си свършат, свършат работата. И ако на всяко основание може да бъде подведен някой под отговорност, това създава правна несигурност. Затова Данута положи огромни усилия да постигне някакви компромиси, но не може да надскочи себе си. Затова уважавам мненията на всички, но въпросът не е дали предложенията на профсъюзите се подкрепят от докладчика тук не говорим за това, че профсъюзите трябва да имат правомощия равни на държавните органи. Говорим за това, че трябва да има сътрудничество между страните. Ние не твърдим, че трябва да бъде постигнато споразумение относно надзора и трябва да бъдем непредовидени. Не, трябва да бъдем безпристрастни и да не преувеличаваме нещата. Има няколко предложения за компромиси. И ако ще трябва да гласуваме за един или други, ако вие, госпожо председател, смятате, че позициите са толкова разнопосочни, че не можем да ги примирим въобще, тогава какво да направим по време на гласуването? може да си дадем малко повече време. Все пак трябва да вземем окончателно решение за подхода. И няма да имам възможност по-късно да отправя благодарници към докладчика за Херкулесовите усилия, които позложи. А, освен това разглеждаме и директивата за работното време. Нека не забравяме това. не можем само да виним комисията за това, че не постига напредък. Ако позициите ни са втвърдени и някои страни са втвърдили позициите си, това може би е се дължи на факта, че отиваме извън рамките на правната уредба. Така ще се отдалечим от евентуалния компромис. Това се случи преди 5 години. В крайна сметка, трябва да отчетем правата на работниците и те да бъдат съблюдавани. Alejandro Cercas. 30 segundos, señora presidenta, porque se ha suscitado el asunto de si votar o no. 30 секунди, госпожо председател, каза господин Серкас. По въпроса дали да гласуваме или не, аз бих искал позицията на социалистите да бъде изключително ясно. Много пъти молихме председателя да а, отложим гласуването, за да постигнем а, съгласие. Това е ам, последната възможност, която опитам да го направя. Това е въпрос на уважение към нас, към съвета. В някакъв момент че дойде време да вземем решение. И мисля, че трябва да сме сигурни, че не действаме ам, по начин, по, по неправилен начин. Мисля, че е, трябва, дошло време да комисията да вземе да вземе решение. Е, председателката, искам да направя няколко коментара по е, същество. По въпроса за директивата, е, Чаба Йори казва, но всъщност не, не става дума да се поставят пречки. Трябва да помним каква е целта на ам, тази директива. Тя е за командироване на работниците в рамките на предоставянето на услуги. Ние знаем, че става дума за командироване на работници за една задача, за предоставяне на определени услуги. Знаем, че целите на тази директива са свързани с а, перманентната мобилност, а, и това а, прави целият европейски социален модел уязвим и крехък. Именно за това посветихме толкова много време. Но а, като комисия по социалните въпроси и по а, трябва да отчетем последиците на тази директива не само в социален, но и в политически план. По вота той ще се проведе утре. Това означава, че а, ще имате 24 часа, ако искате да сближавате позициите си. Вода ще се проведе утре. Няма да чакаме съвета. Вече казах, възможни са всякакви схеми. Има ситуации, в която Европейския парламент гласува след съвета. В други случаи много преди съвета. Всяка институция има своя автономия и свой ритъм. Нашия ритъм беше сериозен, с заседанията на докладчиците в Сянка. Те бяха дълги, всеки се изказа в тях, така че довода, който се повдига, че ние прибързваме, е неприемлив. И аз чух докладчика да казва, аз вече не говоря в качеството си на председател на комисията, по-скоро като член на групата на социалистите. Чух ви, госпожо докладчик, да кажете, че социалистите са предложили аз всъщност отидох в Фламанвил и видях каква е ситуацията на полските работници. Те имаха договор от една страница, написан на английски, който те не можеха да прочетат. Аз видях условията, в които те не можеха да бъдат представени, колко бяха щастливи, че има там едно малко, една малка неправителствена организация, от, а, в което имаше хора, които разбираха палски, които им обясняваха каква ще бъде заплатите им, каква ще бъдат социалните вноски. Тук не става дума, а, тук става дума за едно много крехко представителство. И въпросът за коментироването на работниците е изключително важно формулировката, която беше представена от групата на социалистите, е от, ваш, от огромно значение, защото всички ние сме подписали хартата за основните права, правата на работниците. Това не би трябвало да се засяга. Те трябва да бъдат, това трябва да бъдат реални а, права. И а, именно трябва да се следват измененията, така както са предложени от групата на социалистите. Друго нещо, по което искам да кажа по същество, е, че съжалявам, а, че е, вече не фигурира солидарна отговорност. Аз наистина много дълбоко съжалявам, защото в първоначалното на, а, предложение на комисията се съдържа нещо много интересно и изключително важно. И аз мисля, че в процеса на преговорите ние загубихме това понятие. Това е едно ясно понятие, от което се нуждаем във връзка с правата на труд. И аз наистина съжалявам, че това вече не фигурира в текста. И последно, но много важно, малко в страни от центъра на дискусията въпроса за езика. Уважаема госпожо Хирш. Изненадвам се, че а, човек от държава, която всеки ден говори, че вашия език трябва да бъде е, навсякъде. Е, е, вие говорите е, за това, че е, работниците трябва да им бъде представен документ само на английски. Командированите работници са обикновено в сферата на строителството, на транспорта или в селското стопанство техните работодатели в тези сектори много често са малки, средни предприятия, които въобще не знаят английски, така че да се въведе изискване всички работници, всички работодатели да говорят английски, това не ми се струва, че това е приемливо решение, така че а, бих приканила всички да а, преразгледа тази точка и, и аз ви моля да ме извините, че привляко вниманието ви към тези дребни детайли, но тъй като те не бяха повдигнати от другите, а, а комисията не желая да се изкаже, госпожо, а, госпожо докладчик, естествено ще ви дам думата да а, сложите а, край на тази дискусия искам само да ви покажа, че не бива да е, надвишите 10 минути. Имате, дума, е, имате думата за заключение по тази важна тема. Благодаря ви много, госпожа председател. Аз е, не съм раздразнена. Искам само да взема отношение по всички изказвания, още повече, че в сегашната ситуация и сегашния контекст не е прозрачна. Искам да сведа до минимум хаоса. Сега по въпроса за това, което беше казано от господин Хюз. Той говореше за публичните. Те периметри. Е, тук е, има много възможности да се приложи протекционизма. Следователно, ние сме против по тази причина. Всичко се съсредоточава в пропорционалността и е, в добрата обоснованост. Тук става дума за основополагащи термини. Става въпрос за правото на труд, на, за какво а, служат тези права, които вие въвеждаме. А, защо да се говори за пропорционалност? Тук трябва да се знае дали нещо е законно или незаконно. Трябва да се знае това. И е, аз дадох примера с номера на обувките. За да може нещо да бъде законно, трябва рамката да се прилага и за местни, и за неместни работници, за да се избегне дискриминация. Трябва да се привлече вниманието ви за това, че говорим за един единствен източник на информация беше даден пример за Германия. Знаеш много добре, че не става въпрос за един единствен източник на информация. Тук става дума за център, който гарантира юридическата сигурност и а, в допълнение към това а, тези източници а, могат да бъдат допълнени от други средства на информация, като се има предвид, че винаги някъде има някакъв допълнителен източник, което разбира се не елиминира възможността да има и някакви други източници на информация. Що се отнася до компетентните органи. Тук има един невиждан хаос в предложенията на социалистите, които налагат на синдикатите различни ограничения, те ще имат а, достъп до всяка информация, която циркулира между държавите членки, те ще могат също така да контролират и да налагат санкции в държавите членки. Тук е пълен хаос. Аз мисля, че държавните власти а, са достатъчно ефикасни, за да може да наложат а, тези а, прерогативи на а, синдикати синдикатите, а кой ще плаща за това? А, каза също така, че, че че има някои позиции на социалистите, които се подкрепят от работодателите. Кои са те? По-скоро е обратното в някои случаи, като си има предвид, че има множество позиции на социалистите. И кои са тези социалистите, които се подкрепят от работодателите? Благодаря ти, Надя Хирш, за встъпителните думи за това, което направи твоята група. Тя беше много отворена с всякакви предложения, които може да се каже за социалистите и за зелените. Напълно съм съгласна с тебе, че за да може работодателя да защити да защищава работника, той трябва да бъде защитен самия. Е, Елизабет, ти си права, когато говориш за ефикасност и за устойчивост това наистина е много ценно. Ти каза, че гласуването ще бъде хаотично. Това не е непременно вярно. Ако всички имаме отговорност към темата, а не към, полити... а не, а, към а, политическите си групи, това няма да бъде непременно така. Томас. А, ти говореше за секретарията и във връзка за член 19. Аз ще помоля за е, секретата, е, секретарията да провери това. Ришар Фабер не е тук. Моето изказване може би беше малко по-емоционално, но аз лично се срамувам от това, което се случи, защото Работата продължи а, месеци. Аз не съм съгласна с председателката, че работата не беше ефикасна, но аз също самата идвам от а, а, един регион, в който имаше командировани работници между 90 и 96 години. Работниците се бориха за правата си, така че аз не мога да кажа, че съм против правата на командированите работници. Там имаше заплахи за стачки, но и днес аз бих приканила синдикатите да организират стачки в моя регион, за да може да се види как те се борят за правата на командированите работници. И накрая искам да взема отношение за, по това, което каза госпожа председателката. Госпожо председател, напълно съм съгласна с вас за ролята на синдикатите. Те а, следва да се грижат за правата на работещите. Трудно е да се противопоставят на работодателите. Синдикатите играят изключително добре своята роля, но аз мисля, че ние прекрачваме една червена линия, като даваме на синдикатите правото да заместват а, работещите и от тяхно име да настояват за определени облаги. Аз затова настоявам за юридическо статукво. Този проект доклад беше реализиран не само от докладчика и докладчиците в сянка секретарията, но и от десетки евродепутати, които допринесоха за а, а, позициите на докладчиците в Сянка. Именно за това трябва да се консултираме. А, трябваше да се консултираме с нашите членове в нашите групи, именно за това отне толкова време, тъй като коментироването на работници а, е свързано с изпълнението на директивата, но това беше свързано и с кризата, госпожо председател. Ние сме горе-долу на сродна възраст и всъщност вече не става дума да започваме или да приключваме живота си. Има, а, а, ние работим а, не, не можем да очакваме, че хората ще работят на едно и също място и ще седят до съпрузите си. Нещата се променят, хората пътуват и ако искате да се гласува за компромисните изменения на социалистите, доклада ще бъде пълен провал а, и а, повече от 1 милион европейци ще си загубят работата и ще а, а, увеличат безработицата в западните държави и ще се създаде една по-лоша ситуация в европейските държавите на Европейския съюз, а не това се очаква. Ще приключваме с, с дискусията. След обед ще продължим с дискусията. Госпожа Язловецка. Гласуването ще бъде утре.